Good afternoon. Добър ден. Колеги, стигаме до 16-та точка от дневния ред, което е размяна на мнение с господин Карел Шварценберг, външен министр на Чешката република, председател на Европейския съюз в момента. Искам да му кажа добре дошъл за първи път тази комисия, за втори път в парламента, в качеството си на председател. Той беше в Страсбург на нашето пленарно заседание. За нас е удоволствие да продължим съвместната си работа. Нашата комисия изпрати делегация в Прага. Имаше честа да се срещне с вас по време на подготвителната ни работа за вашето председателство. С удоволствие. Също казвам добре дошъл за заместник министърът на външните работи господин Ян Кохут който е, ще е, разговаря с е, нас едната седмица, а също и чешките сенатори, които присъстват тук. Господин Лудък Шевчик, председател на Комисията по европейски въпроси, госпожа Реждан Випелова и Томаш Грулик. Добре дошли на и на тримата. Господин министър, знаем, че вашето председателство си е поставило много амбициозни цели – и както понякога се случва а, е, а, е, в живота, а, е, не става точно това, което очакваме. Амбициозните цели са нещо актуално, нещо, което нашата комисия обсъжда. Ние обсъждаме нашето партньорство с съседите ни на изток, с транс... обсъждахме трансатлантическите отношения, на енергийната сигурност. Споменавам само външнополитическите аспекти на целите на чешкото председателство миналата седмица. Чухме а, вашите отношения към източната политика на Европейския съюз. И а, имахме един емоционален дебат по отношение във връзка с енергийната сигурност. Вие също посетихте тройката ивицата Газа в Близкият изток. На което ние отделяме внимание. Близкият изток, споровете във връзка с газът. Желаем ви успех в плуването из водите на външната политика през едните 6 месеца. Ще се опитаме да ви помагаме доколкото можем и в същото време очакваме да ни държите в течение, както е вече обичайно, за своята работа. Нещо, по което се съгласихме, когато бяхме в Прага. Още един път, господин Шварценберг, добре дошъл, имате думата. Господин председател, благодаря ви за поканата да участвам в заседанието на вашата комисия. Комисия, която играе много важна роля и ще бъде още по-важна нейната роля след ратифицирането на Лисабонският договор. Мисля, че uh, ние, разбира се, не сме правителство, а, а ние сме председателство на Европейския съюз. И за нас най-особено важно е да сме в състояние да отговориме на трудните въпроси, които парламентаристите ни задават. Благодаря за поканата. Чешкото председателство започна с една лавина от събития. Редица трудни предизвикателства, които се нуждаят от бързо решение, но някои от тези проблеми не могат да бъдат решени така бързо, колкото не се иска. Ние сме все още сравнително млад член на Европейския съюз. За първи път поемаме председателството. Но сигурен съм, че ние ще се справим с предизвикателствата, които стоят пред нас. По отношение на газа. Намирането на решение там е дълъг процес. Целта ни в момента е да се закрепи примирието за да се избегнат по-нататъчната катастрофа и да се върнем към политическия процес. Положението там е много сложно. На повърхността излизат стари, отдавнашни проблеми. И на местата на Сирия, на Иран, в подкрепа на Хамас също трябва да се отчете и ние трябва да се опитаме да привлечем президентът Хабас и законното правителство на палестинците. Европейският съюз ще работи с международните си партньори, за да постигне решение в рамките на две държави да се постигне примирение между палестинците, което се подкрепя от Египет и от Арабската лига. Можем само да помагаме на този процес и не трябва нито за миг да забравяме, че решението трябва, решението трябва да достигнат самите засегнати, заинтересовани страни беше обявено едностранно, едностранен спиране на огъня. Изглежда, че Израел постигна своите цели и може да започне да изтегля силите си от Газа. Хамас също се подготвя за спиране на огъня. След израелското навлизане в, в Газа, тройката на Европейския съюз посети Газа, за да може да координира хуманитарната помощ и допринесе за изпълнението на нашия мирен план. Председателството оповести две декларации и подготви дневния ред за следващите заседания, включително на съвета. Положението беше обсъдено на спешна среща в Шарам Шейх. Целта беше първо да се постигне примирие, да се осигури, гарантира сигурността на Израел и с одобрението на президента Табас да се създаде мирна, демократична, жизнеспособна из, е палестинска държава. Помощ, хуманитарната помощ и помощта за развитието се наблюдава от трима наблюдатели от Чешкото Министерство на външните работи. Те са в постоянна връзка с всички неправителствени и международни организации – които работят с Международният комитет на Червеният кръст, с организациите на ООН и надявам се, че а, ще можем на следващата си среща да ви докладваме какво е необходимо да се направи. Какво искаме да постигнем? Добър международен контрол, особено по отношение на внасянето на оръжия, не за контрабандирането на оръжия. Може да се от израелска страна е, се очаква отваряне на границите и сваляне на блокадата. Чешкото председателство призова вече Израел да отвори напълно границите и изрази готовността си да се разшири мисията, като се включат други гранични пунктове. За палестинското помирение Европейския съюз трябва да помогне, за да се постигне споразумение между Хамас и ПЛО. ООП, Организацията за освобождение на Палестина. Работим по въпроса за енергийната сигурност. Искам да ви напомня, че Чешката република, преди да бъде председател на Европейският съюз и сега, по време на председателството си, много добре съзнава, че се нуждаем спешно от обща енергийна политика на Европейския съюз. Това е важна задача и всяко нейно пренебрегване би струвало скъпо на страни членки, както струваше скъпо на много от нашите граждани през последните седмици. Така че това е един от най-важните приоритети на председателството. Ще се опитваме се а, да се постигне споразумение за доставките на газ до, за Европа. Да се постигнат, значи, беше постигнато споразумение за пазарните цени с Украина. Министър-председателят Тополанек действа бързо и ефективно. Вече са разположени наблюдатели – и всички е, е, трудности във връзка с доставката на газ, като че ли вече се преодоляват и газът е, е вече стигнал словашката граница. Главната полука от всичко това е следната. Русия и Украина не са надежни доставчици, ние трябва да помислим за альтернативни източници и альтернативни газопроводи. В този контекст нарасва значението на газопроводът на Буко. Разнообразяването на енергийните доставки няма да е лесно. Но ако има опасност трети страни с съмнителна сигурност да влезат на пазара в Европа. Някои от тези фирми фактически се контролират от своите правителства и работят за техните политически интереси. За тази цел трябва да продължим диалога за енергийната сигурност на цяла Европа. Бихме искали да продължим и диалогът с Русия. То е в наш общ интерес, включително в интерес на самата Русия. Трябва да бъде това да бъде диалог интензивен, диалог по същество. Ние се надяваме по време на нашето председателство да се отбележи значителен напредък в наш, за да се изключи ново споразумение за партньорство и сътрудничество с Русия. Една от главните цели на нашето председателство – е политиката на добросъседство с източните ни съседи. Източните ни съседи, с тях трябва да се укрепи нашето сътрудничество Европейския съюз, трябва да има ясна, непротиворечива политика към тези, спрямо тези страни. Става дума не само за качеството на нашите отношения с тези страни, а, но също и за техният обхват. Тук става дума главно за две неща. Партньорството с източните ни съседи не е срещу, насочено срещу никого. То е една положителна политика на 27-те страни членки и 60-те страни в източна Европа. то е неутрално от гледна точка на бюджета си. Няма изисквания за значително, искания за значително на увеличаване на средствата за сътрудничество с източноевропейските страни. Разходите ще бъдат пренебрежимо малки в срав... по сравнение със сравнение с ползата, която това сътрудничество ще донесе. То То допълва сегашните регионални политики и проекти. Обаче това партньорство в никакъв случай не е ефтин заместител на разширяването на Европейския съюз. Целта му е да донесе стабилност и просперитет на целият регион. Друг важен въпрос са Западните Балкани – напредъкът в стабилизирането а, и сключването на договори за асоцииране, което ще доведе до сближаване, приближаването на страните от Западните Балкани към Европейския съюз, е ключов приоритет на чешкото председателство. Тези приоритети не бива да бъдат забравени, независимо от неотлъжността на другите проблеми. Както и в миналото, сме повтаряли, че страните от Западните Балкани имат европейска перспектива. Чешкото председателство възнамерява да постигне по-нататъчен напредък в отношенията с тези страни, от една страна като им помага да се приближат към Европейския съюз и като им същевременно помага а, да вървят по-бързо към статут на страни кандидатки. След Черна гора, която кандидатва за членство през декември 2008 година, същи страни, другите страни ще последват, още по време на чешкото председателство, вероятно. Председателството ще а, направи всичко възможно, за да работи бързо по тези кандидатури, за да може Европейската комисия да даде своето експертно становище за нивото на подготовката на тези страни и относно качеството на процеса на реформи там. Чешкото председателство възнаме с, с по-нататъчната ще продължава да подкрепя стабилизирането а, на Косово а, с а, помощта на мисията на Еолекс. Косово продължава да заслужава неотслабващото внимание на Европейския съюз. В това отношение важен принос а, а, има проучването на Европейската комисия за използването на инструмент за асоцииране и стабилизиране с, с Косово. Не трябва да забравяме съществуващите проблеми в Косово и околните страни, които се задълбочават от сегашната економическа криза в Европа. Несъмнено ще се увеличи безработицата и в Косово, и в Западна Европа, и боя се, че това може да има отрицателни резултати върху една страна, която вече има много висока безработица. Concerning transatlantic relations, we consider... Европейският съюз и САЩ трябва да продължават да оказват помощ макар и техните позиции да се различават в много случаи. Главната цел на чешкото председателство е да се установят добри отношения между Европейският съюз и САЩ. Като се потвърди още един път стратегическото значение на партньорството между Европейския съюз и САЩ. Това партньорство ще бъде много важна част от нашата работа. Всичко ще, ще това ще обсъдим с, с САЩ. Възнамерявам в началото на феврари да отида в, в а, Вашингтон, за да представя нашите планове на новата администрация. Възнамерявам да срещна с новия държавен секретар, с представители а, на Конгреса и други ръководни лица. Като председател на Европейския съюз искаме да организираме посещение на Барак Обама в Европа. В връзка с 60-та годишнина на НАТО. Също така, надяваме се да продължат традиционните срещи между САЩ и Европейския съюз и по време на чешкото председателство. Срещата на върха през пролета на 20, 2007 година създаде нов механизъм за сътрудничество ще се опитаме да поддържаме интереса на новият американски президент към всички наши дейности. Ние сме за приемане на средосрочен и дългосрочен план а, за действие в рамките на съвета. Разбира се, когато говорим за трансатлантическо партньорство, това не значи само партньорство с САЩ, значи също така и партньорство с Канада, с която имаме много общи интереси, особено в економическата област. Благодаря ви за вниманието, с което ми изслушахте. Е, благодаря, господин министр, за вашите уводни думи. Сега, както обикновено, ще дам думата за въпроси и коментари. Мнозина са поискали думата и затова ще ви помоля да се ограничите в рамките на минута и половина. Най-напред, господин Салафанка. Благодаря, господин председател, господин министр. Добре дошли от името на политическата група на НПЕД. Желая ви много успех. За вас лично и за председателството. Ще се зарадваме, ако ратифицирате колкото е възможно по-бързо Лисабонския договор. В този контекст ще задам няколко въпроса. Първо, по положението в Ивицата Газа. Събитията са изключително динамични. Съществува ли според вас възможност, така както министър-председателите на европейските държави казаха, да се отмени блокадата в ивицата Газа и да се установи временно примирие? Възможно е ли е Хамас да отпадне от списъка на терористичните организации? след като е, естествено се постави условието Хамас преди това да обяви е, отказ от терористични действия, от прилагане на сила. Е, да, генералният директор на Европейската комисия бе също наш гост и той говори за новата европейска политика по отношение на Близки и Средния изток. Чешкото председателство готово ли е да инвестира ресурси именно във връзка с енергийната ли политика, новата енергийна политика. Хилари Клинтън е казала в Сената, че САЩ не е в състояние сам да реши проблемите на глобализиращия се свят. Но времено и света не може да ги реши без участието на САЩ. В това отношение какво планирате, господин министър? Освен, че желаете едно подобряване на отношенията с САЩ. Какво конкретно планирате по отношение на САЩ? Благодаря ви, господин Салафранка, госпожа Де Кейсър. Благодаря, господин председател. Господин министр, от любото на нашата група ви казвам добре дошъл и както господин Салафранка, надявам се, че вашето председателство ще бъде много успешно. Исках да попитам абсолютно същото, което попита господин Салафранка във връзка с вдигането на блокадата на газа. Имам и други въпроси, които са свързани с почтата, която получавам. Първата грижа, това е нарушаването на а, човешките права и на международното право, което, за което говорят а, не само неправителствени организации, но и комисарят а, Луи Мишел. Какво възнамерява да направи чешкото председателство, във връзка с тези обвинения в нарушаване на международното право а, и а, говоря а, не само във връзка с а, политически действия, а изобщо. Второ, в Газа разрушенията са ужасни. Аз а, а, се запознах а, с е, едно изследване, което изброява тези разрушения. Въпросът, който се поставя, Европейския съюз ще продължи ли да възстановява разрушеното, без да иска сметка от Израел? Не става въпрос да не се възстановява. Трябва да се възстанови разрушеното, но на кого да се представи сметката? Благодаря, госпожо Декайзер. Господин Качин. Hvala lepa, gospod predsednik. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. От името на моята политическа група аз също ви желая успех при ратификацията на Лисабонския договор. Този договор ни е много необходим, особено в е, период на политическа и економическа криза. В тази връзка ще ви задам два въпроса, свързани с Западните Балкани. Как чешкото председателство възнамерява да помогне на Харватия да разреши проблемите си с северния си съсед? Преговорите бяха спряни. Други кандидати се опакаха във връзка с забавянето на процесите в трибунала в Хага срещу военнопрестъпниците. Как смятате да, се, да излезете от това положение и да се справите с тези проблеми? Господин министр, искам най-топло да ви приветствам с добре дошъл в Европейският парламент а, а, от името на СЕН. Всеки път, когато има а, криза, говорим за а, Набуко и за обща енергийна политика. Днешната криза приключва благодарение на, на посредничеството на Европейския съюз. Значи ли, че ще имаме механизми, за да избегнем подобни кризи в бъдещето? Искам да попитам дали председателството възнамерява да поеме дългосрочна инициатива, която ще ни помогне да избегнем подобни кризи в бъдеще, особено като се вземат наистина сериозни мерки за реална изграждане на тръбопровода на Буко. Господин Хорачек. Dziękuję bardzo. Е, Първи част чески, фракция Зелених srdečně вита a zdraví české předsednictví v osobě. Благодаря. Искам да приветствам господин министра и чешкото председателство от името на нашата група. Става дума за убийството на адвокат, защитник на хора, срещу чието права на човека са нарушавани и една журналистка. Още повече, че това става и след на фана на неизясненото убийство на Ана Политковска. Така че е, Русия, имам предвид убийството в Москва, е, за което разбрахме тези дни. Така че е, отношенията с Русия, както вие казахте, би трябвало да се задълбочат, да се подобрят, но на фона на тази актуална информация, какво намерявате да направите във връзка с защита на правата на човека в Русия? Господин Чентър Фелидес има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да задам два въпроса. Първо, във връзка с енергийната политика. Има информация от министър-председателя на Турция Ердоган, който вчера е бил е, в контакт с е, Брюксел и е заплашил, че може да възпрепятства проекта на Буко, ако преговорите с е, Турция не постигнат напредък. Както Знаете, Република Кипър е, е допринесла за спирането на преговорите по тази глава. Също времено ние бихме могли да получим повече природен газ е, от Кипър, но това означава вече пряка заплаха за Кипър от страна на Турция. Така че как ще се справите с тези заплахи на Ердоган по отношение на проекта на Буко? И освен това, как ще продължат преговорите по енергийната, по главата енергийна политика. И сега стигам до Палестина. Нарушаване на международно-правните норми и хуманитарното право от страна на Израел в ивицата Газа, изграждането на стена, контрола на границата задържането на стотици палестинци и нападенията срещу Газа в е, последните дни. Всичко това бе една ужасяваща инвазия. И как в такъв случай ще се развиват нещата от гледна точка на спогадбата за сътрудничество Европейски съюз и Израел? Можем ли изобщо да говорим за възобновяване и подобряване на отношенията? Благодаря. Това е първият кръг от въпроси. При втория кръг ще огранича времето ви още повече и ще ви дам до една минута за въпрос. Сега давам думата на господин министър за отговор. По отношение на временното правителство, не мисля, че временно правителство е на дневен ред. Имаме си легитимно палестинско правителство. Това е правителство на президента Табас. Правителство, което е признато от Европейския съюз и от международната общност. Така че не виждам кой ще бъде в това временно правителство за което става дума. По отношение на Хамас. Ако Хамас се откаже от тероризма и приеме а, а, принципите на мирно развитие, тогава те а, ще бъдат едно нормално политическо движение, с което могат да започнат политически разговори. това няма да бъде за първи път. Имаме примера с Ирландската републиканска армия, например. Или други движения, а, които са се борили за освобождението на страните си. Знаете, че Африканския национален конгрес някой да наричаха терористична организация. Тези движения еволюират и ако Хамас се превърне в нормално политическо движение, няма да има никакъв проблем. Но за тази цел Хамас трябва да се откаже от тероризма. А, по отношение на палестинското помирение, вътре палестинското, между вътрешните, вътрешно помирение между палестинците, това е нещо, което всички желаем – и смятам, че в момента най-важна роля в, в този процес играе Египет, който прави всичко възможно. Ако си спомняте, непосредствено преди започването на войната, се прекратиха разговорите между Алфатах и Хамас. Можем само да се надяваме те, тези усилия да успеят. Европа може да бъде в състояние да помогне, но преди всичко това си е палестински проблем. Както вече ви казах по време на уводните си думи, в, за момента няма искане за влагане на повече средства в източноевропейското партньорство. Нека бъдем съвсем ясни. Ние считаме тази инициатива. Считаме, че тази инициатива не трябва да създава нови институции, нещо за което би трябвало да се вложат доста пари. Съществуват проекти, които биха могли да бъдат развити по-нататък, които могат да имат полза от по-добра координация. В момента обаче няма искания за повече средства. Относно отношенията ни с САЩ, вече ви казах, че отивам в Вашингтон едния месец. Вече мислим за организиране на посещение на президентът Обама в Европа, при което той ще се срещне и с представители на Европейския съюз. Надяваме се това посещение да бъде успешно. И разбира се, на срещата на върха с Съединените щати ще бъдат обсъдени въпроси от първостепенна важност. положението в Афганистан, ролята на Пакистан. Това са въпроси, които трябва да осъдим с Съединените щати. Тук се включва, разбира се, и мирният процес в Близкият изток, както разбира се и проблемите във връзка с Иран и неговата ядрена програма. Това са като че ли най-важните въпроси, които трябва да обсъдим с американците. Сега на госпожа Де Кайзер ще каже следното. Мисля, че председателството в момента не трябва да играе ролята на съдия. Никога не е имало война, в която а, хуманитарните закони да са били на, изцяло за, зачитани. В момента трябва да съсредоточим вниманието си за посрещане на неотложните хуманитарни нужди на хората в Газа. И възстановяването на разрушенията. Разбира се, нарушенията на правата на човека, нарушенията на хуманитарните закони, ако бъде потвърдено, трябва да започнем обсъждане на последиците – но ние не сме съдници. Трябва да имаме неопровержими факти и тогава може да обсъждаме въпроса. Подготвяме се да обсъдим положението с израелският министр на външните работи и също така, при друга среща с арабският министр на външните работи. Това ще бъде в два различни дни. И разбира се, трябва да се направи всичко, което е необходимо за възстановяване на газа, за доставяне на хуманитарна помощ. В момента Всички наши инициативи а, не могат да бъдат а, изпълнени без съгласието на Израел, включително без отварянето на гранични пунктове. Затова трябва да поддържаме тесни връзки, да бъдем в непрестанен контакт с Израел и с арабските страни в района. Надявам се, че ще бъдем на висотата на положението, защото проблемите са трудни. А, по отношение на въпроса на господин Качин. Винаги съм казвал, казах го и в уводните си думи, когато говорим за проблемите на Западните Балкани, че целта ни е всички страни в Западните Балкани да е, се приближат колкото може повече до Европейския съюз, като крайната цел е те всички да станат а, е, членки, страните да станат всички тези страни да станат членки на Европейския съюз. В това няма никакво съмнение. В момента най-добре подготвена от всички е Харватия. И ние всички очакваме присъединителният процес а, на тази страна да продължи безпрепятствено. Всички знаем, че съществува двустранен проблем между Харватия и Словения. Проблем, който трябва да бъде решен а, от заинтересованите страни. Европейският съюз може да помага, но ако и двете страни са съгласни, бихме могли да играем ролята на някакъв посредник, който да подпомогне взимането на решение. Ясно е обаче, че двете страни трябва да са готови на компромиси. Трябва да са готови на истински отстъпки. Без това няма да е възможно да се стигне до споразумение. Затова много се надяваме, че проблемът, който е наследен от миналото, няма да възпрепятства присъединяването на запад, от Западните Балкани към Европейския съюз. Трябва да се разбира, че този конфликт е проблем не само за Харватия и Слова... Словения. Той а, влияе отрицателно и върху цяла Европа. И двете страни носят отговорност за това. Те трябва да решат проблема колкото може по-бързо. Сега, по отношение на енергийната политика, също беше, беше зададен въпрос. As you know, и въпросът беше свързан с бъдещето на газопроводът Набуко. Инициативата в момента е в ръцете на частни фирми. Не Европейският е, съюз, а европейските държави ще участват пряко в този процес. Просто ние трябва да помогнем на тези фирми да си свършат работата. Разбира се, съществува и проблема дали има достатъчно газ, за да се напълни тръбата на Набуко. Трябва да започнем интензивен диалог с всички заинтересовани страни. И по тази причина Чешката е, република като председател организира среща относно така наречения тюжен коридор. Трябва да се е, организира среща между Европейският съюз и транзитните страни, като Армения, Грузия и Турция. и страните производители в района на Каспийско море. Смятам, че тази среща ще бъде особено важна. Въпросът на депутатът Хорачек. Мога да ви кажа, че проблема наистина е сериозен. Става дума за нарушения на човешките права, които, които абсолютно а, са недопустими в, в която и да е страна, която а, се нарича европейска. And then we have the next. We have yes, uh, yes. Oh, yes. Uh, we have the Cypriot uh, question. Yes, Имаше няколко други въпроса. Има един проблем с Набуко, който вече ви разясних. Смятам, че в крайна сметка Турция има интерес да бъде надежна транзитна страна. и няма никакъв интерес да следва лошия пример на други страни. Тоест да прави транзита на газ е, или нефт е, зависим от политически условия. От транзита може да се печели много добре. смесването на този въпрос с политически а, въпроси би било контрапродуктивно. Както знаете, чешското председателство подкрепя влизането на Турция в Европейския съюз. Смятаме, че това е един процес, който от една страна включва Турция, от друга страна включва решаването на проблема с Кипър, защото без него а, пътя към присъединяването би бил блокиран. Блок... Извинявайте, забравих още един въпрос. Нарушаването на правата на човека на палестинците. и сътрудничеството с Израел. Едно добро сътрудничество с Израел е много важно предусловие за постигане на по-добри условия за палестинците. Ако Европейският съюз не се приема като реален партньор от Израел, няма как да постигнем много. Израел вече ни чува. Това е успех на европейската дипломация. Разбира се, ще говорим открито за нарушаването на правата на човека, независимо от това дали става дума за правата на палестинците или на други хора там. Ще е важно Европейският съюз да поддържа възможно най-добри отношения така и с арабските страни, и с Израел. Благодаря много. Преминаваме към втория кръг въпроси. Господин Петърле. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин председател на съвета. Уважаеми колеги, бих желал да ви поздравя за амбициозните цели на чешкото председателство и по-специално за решението с което възнамерявате да помогнете на страните да се присъединят към НАТО. А също и за вашата решимост да помогнете на Харватия да се присъедини към Европейския съюз, като съответно се използват и наличните документи по време на преговорите. Във всеки случай е, Словения не е съгласна да се преюдицира граничния въпрос. Става дума за граници от 25 е, юни 1991 година и това решение за границите трябва да се съблюдава. Ние настояваме да се спазва принципа пакта с обсерванта. Както Харватия, така и Европейският съюз само ще спечелят. Благодаря, господин Петърле. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Господин министр, имам три кратки въпроса. Първо, вам. Лисабон. Е, както правилно казахте, трябва да се ратифицира Лисабонски договор, за да имаме по-последователна и организирана външна политика. За енергийната политика също ни трябва Лисабонския договор. Както видяхте, много от моите колеги питат, а кога Чехия ще ратифицира Лисабонския договор? Това е моят въпрос. Кога ще ратифицира Чехия Лисабонския договор? Второ. За газа. Вие посочите, че нашата позиция спрямо Израел не е достатъчно силна. Освен това не поддържаме каквито да било отношения с Хамас. Е, в такъв случай как ще организираме а, усилията за опазване на мира, хуманитарните усилия и процеса на възстановяване на газа? Независимо от това дали ни харесва Хамас или не, факта е, че те управляват там. И трето, напълно съм съгласен с приоритетите на Чехия. Чехия има много опит по отношение на източното партньорство, източната насока на взаимоотношения, но също така трябва да се има предвид и Средиземноморския съюз, Френското председателство направи много добри стъпки в тази връзка. Какви са приоритетите на чешкото председателство по отношение на Средиземноморието? Благодаря. Благодаря, господин Рочев, господин Мацакис. Господин министр, напълно съгласен съм с тези, които казах, че трябва да говорим с Хамас, но съм а, малко озадачен от това, че има списък на терористите, като начало. Ако Хамас казва, каже, а, ние сме против насилието, какво веднага ги изключваме от списъка? А, така ли се работи? Това означава, че този списък е една подигравка. Що се отнася до НАТО, НАТО е основният стълб на сигурността в Европа. 26 от всичките 27 държави членки са членки на НАТО с изключение на Кипър. И така ще насречите ли кипърското правителство да кандидатства за членство в НАТО и ще работите ли за убеждаване на Турция да не наложи вето на такова членство? Що се отнася до пораженията в Газа? Голяма част от инфраструктурата е унищожена, а голяма част от тази инфраструктура всъщност беше платена от Европейския съюз. Смятате ли, че Европейския съюз в такъв случай не трябва да плаща за е, реконструкцията на тази инфраструктура, а по-скоро това да се плати от Съединените щати и Израел? И накрая, е, с поведението на Съединените щати е, с промяната на администрацията в Съединените щати с реакцията на Русия и прочие, имате ли а, отново съмнение за а, въоръжените установки във вашата страна. Господин Полсълт. Господин е, председател на съвета, е, от името на ЕНБ аз съм докладчик е, в сянка за Косово, за Харватия и за това сега ще ви задам въпроса. Е, защо е тази блокада на преговорите? Е, и до този момент е имало е, проблеми при преговорите с кандидатите, но никога не е имало истинска блокада. Виждате ли възможност всички глави при преговорите да бъдат отворени още по време на чешкото председателство, така че при наличен напредък до края на годината да се приключи с процеса на преговори? И още нещо. Е, Косово съществува до голяма степен на основата на плана Мартисари. Има ли а, обаче а, е, някакви планове по отношение на правата на младсинствата в Косово, които са записани в Конституцията? Е, интересуваме графика ви във времето, какви са на плановете ви Русия е създала една контактна група във връзка с различните опции за неделимостта на Косово. И още нещо, един последен въпрос. Веднага ще приключа, господин председател. Виждате ли възможност при диалога е, с Русия да се засегнат при въпросите е, за е, задържането на Холодковски и Лебедев? Нека да подчертая отново, че Чехия е е първата централна европейска държава, която председателства Европейския съюз и ви пожелавам успех. Миналата седмица, когато а, се обсъждаха правата на човека в Страсбург, обаче никой от чешкото председателство не присъстваше. Това за мен беше голяма е, изненада. Не мога да разбера на какво се дължи това. И знам, че е имало а, тайни срещи близо до границата на, между Чехия и Полша преди 20 години и на тези странни, тайни а, срещи именно правата на човека са били е, приоритет, а вие сега не изпращате дори един а, наблюдател от а, е, Чехия в Страсбург, за да наблюдава тези дебати в Европейския парламент. Моят въпрос към вас е следния. Какъв, каква е вашата стратегия по отношение на правата на човека по време на вашето председателство? Благодаря. господин Нашкевич. Благодаря. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Първо, по Набуко и други проекти. Парламентът каза, че е важно да има финансов ангажимент от страна на Европейския съюз, за да се ускори този процес. А сега, нека да цитирам това, което виждаме в изказването на председателя Барозо. Той каза, искаме е, бърз напредък в съвета по предложението от страна на комисията за това 5 милиарда от европейските средства, които не са изхарчени, да отидат за е, изразходване за инфраструктура, особено в областта на енергетиката. Каква, какви са коментарите на, на Чехия по този въпрос? И втори е, е, въпрос е свързан с плана на президента Медведев, който провежда идеята за нова уредба на сигурността в Европа. Това е няколко месеца. Това е преди няколко месеца, след последните събития, изглежда този въпрос е замръзен, замразен, но е, все пак какво е мнението ви по този въпрос? Благодаря, господин Брок. Господин председател, господин председател на съвета, две кратки бележки. Първо, вие казахте, че възнамрявате да поддържате тесни контакти с Вашингтон. Означава ли това, че американската администрация сега в началото на е, мандата на новия президент ще превърне е, темата Близкия изток в е, основен свой приоритет? Използвам случая да подчертая, че съм съгласен с вас относно Хамас. Да, що се отнася до изграждането на селищата, аз не мисля, че тук ние можем да се опираме на партньорство с организации и хора, които действат повече или по-малко терористично. Въпросите свързани с кризата в Близкия изток, с бомбардирането на териториите, в началото на чешкото председателство налагат всъщност едно динамизиране и на нашите контакти и отношения с Русия, за да можем да разрешим и въпросите, свързани с енергийните доставки. Благодаря. С това преминаваме е, към отговорите. Господин министр, имате думата. Нека да отговоря на въпросите зададени. На втория кръг. Работим по процеса за присъединяване на Хрватия. В крайна сметка, от отдавна сме взели решение по този въпрос и трябва да си удържим на думата ако Харватия изпълни условията, разбира се. Но, както ви казах, много важно е двустранните проблеми в, с съседните страни да бъдат решени от Харватия. Готови сме да се действаме за това, но само ако и двете страни приемат това съдействие. Тоест, това е основно въпрос на тези две страни. По въпроса на господин Ралчек. Ако говорим за че, ратификацията на Лисабонския договор в, от страна на Чехия, мога да кажа, че тя е толкова сигурна, колкото е сигурна и смъртта. Има график, по който се работи. И разчитаме на парламента за това. Не знам точно кога, но на кой, на кой ден, на коя дата, през феврари, но ще има такава ратификация. По въпроса за газа. Твърдо очевидно е, че Хамас има силна позиция в Газа. Няма спор за това. трябва разбира се е, да е, поддържаме е, Едно е да се проверява кой а, разтоварва камионите, друго е на политическо ниво да се поддържат връзки с Хамас. Има развитие, с, Хам... има представители в нашите страни, които имат контакти с Хамас. но терористичните дейности са напълно а, недопустими. Ще има конференция през февруари. Организирана от Египет. Египет е съсед на ивицата Газа. Египет действа много активно за осигуряване на примирието. възстановяването на газа ще е много важно, не само за Европейския съюз, на инфраструктурата в газа, но и за много арабски страни. Що се отнася до Средиземноморския съюз, разбира се, ние като председателство ще продължим да работим с Средиземноморието, тъй като Южното партньорство е точно толкова важно за нас, колкото и източното. Започнахме тясно сътрудничество с Франция, която е основна движеща сила, сила в Средиземноморието. След е, настоящите конфликти нещата се осложняват, но смятам, че ще имаме напредък и в тази област. Получих също така въпрос за а, е, вписването на Хамас в списъка на терористичните организации. Тук не става въпрос само за деклариране – на това дали е, Хамас е против терористичното насилие, а става въпрос за реално спиране на терористичното насилие. Това е необходимо. В Ирландия Ира декларира преустановяване на, насилство, на, на насилието и а, след това мина известно време, установи се, че действително това е факт и след това и беше извадена от списъка на терористичните организации. Същата процедура трябва да се спази с НАТО. Що се отнесе до това дали Кипър може да стане член на НАТО, това е възможно само ако всички членки на НАТО кажат да. Така че ако всички страни членки на НАТО се съгласят с членството на Кипър, това няма да е проблем. Но не е сигурно колко лесно е да се постигне това. Що се отнася до възстановяването на инфраструктурата в Газа, предполагам, че съседните страни ще помогнат. Израел предполагам, че също ще се включи отчасти, но основната част от тежестта ще бъде поета от арабските страни и Европейския съюз. Разбира се, е, фрустриращо е една и съща сграда да се възстановява е, след като седем пъти е била разрушавана. Но при положение, че ние сме граждани на една от най-богатите части на света, не можем да кажем не, ако един наш съсед наистина има нужда от помощ. А в крайна сметка, а, именно хората, които живеят в такива тежки условия в Газа, имат нужда от тази помощ. Господин Посълт. По отношение на Хрватска, се опитваме да направим всичко възможно, да открием преговорите по главите по присъединяването. Това няма да е първия случай, в който се блокира процес на присъединяване. Както знаете, имаме блокаж страна на Словения, нещо, което не е продуктивно. По Косово. Разбира се, трябва да защитим своята позиция, своята гледна точка, а тя е, че Косово е една единна територия и не може да се дели. Едновременно с това трябва да бъдем реалисти, да разглеждаме как стоят нещата на терена – и да устоим на изкушенията да действаме със сила. Сърби създава нова ситуация в рамките на ООН, но северната част на Косово все пак си е част на Косово. Всичко това е направено не само от сръбска страна. И кръв е пролят, пролят от всички страни. Трябва да работим възможно най-обективно и да има един администрация в Косово. Мисля, че малко по малко можем да го постигнем. Съгласна съм, че може би е трябвало да, от, да а, имаме представители в Страсбург, когато се обсъждаха правата на човека. Както знаете, това е един от приоритетите на чешкото председателство. Нашето правителство се занимаваше с а, а, две а, други, с два други въпроса. Ивицата газа и газа. Така че бяхме заети и заради това пропуснахме тази важна среща в Страсбург, но за мен това е един от най-важните въпроси, е, един от най-важните ни приоритети за това ще се постараем по-нататъка да присъстваме. Стратегията по отношение на правата на човека. Мисля, че стратегията е съвсем ясна. Всички сме съгласни, че правата на човека са безспорни. И всеки, който иска да има каквито да било взаимоотношения с Европейския съюз, трябва да има това предвид. Понякога имаме партньори, в ко... Е, които пренебрегват правата на човек. Е, за съжаление, в външната политика не можем да избираме. Необходимо е да водим разговори дори с страни, които напълно пренебрегват правата на човека. Но ние силно подкрепяме движенията за правата на човека и е, неправителствените организации, които се борят за тях. И ще продължим да ги подкрепяме, независимо от това дали става дума за Беларус Бирма или Куба? Надявам се, че ще започнем да обсъждаме нова политика в областта на правата на човека тук в Европейския съюз. Това е част от работната програма за тази година. Прави сте в изказването си за Набуко. Ако Европейският съюз поеме по-сериозен ангажимент, това ще е много важно. Така че ние ще подкрепим всички решения за заделяне на средства от бюджета на Европейския съюз за инфраструктура. Защото сме смятали винаги, че един от най-големите проблеми в Европа в областта на енергетиката е, че няма обща вътрешна енергийна политика. И ако комисията може да освободи някакви средства за инвестиране в енергийна инфраструктура, мислим, че това е отлично. плана на президента Медведев за енергийната, енергийното преструктуриране Вярно, че имаше такъв план, обаче изглежда той се изпари с поредната енергийна криза. Но нищо чудно да възникне отново. Всъщност, големите планове за архитектурата на сигурността са ни много добре известни от съветските времена. Моите полски колеги си спомнят плана Рапацки. но и както и този е, план, така и план на президента Медведев не беше изготвен в големи е, подробности. Това беше просто набор от е, идеи, които бяха нахвърлени в разговорите. Във всеки случай, архитектурата на енергийната сигурност в Европа вече съществува. И ако всички, които са обещали и са поели някакви ангажименти по този въпрос и ги изпълнят, нещата ще заработят доста по-добре. Ако старата структура работи добре, ако няма блокажи, тогава можем да обмислиме нови елементи, които да се добавят. Но на този етап не бих искал да се говори за напълно нова структура, напълно нова архитектура. При положение, че добре работещи до неотдавна елементи на тази инфраструктура са били блокирани. Надявам се, че отговорих на въпросите ви. Благодаря, господин министр. Преминаваме. Извинете. Пропуснах нещо. Искам също така да отговоря на въпроса на господин Елмар Брок. Не знам каква има предвид той, когато говори за гузната съвест на Русия. Аз всъщност не смятам изобщо, че тях съвестта ги гризе в момента. Напротив, мисля, че са много доволни. Точно в този момент. Трябва да продължим да разговаряме с Русия и да, да водим един интензивен диалог – Надяваме се, че ще имаме успех. Но в момента разговорите ни са много трудни. И е, не е много ясно е, как могат да се облегчат те. Аз си спомням как се говореше с е, руснаците още едно време. Е, госп... Министъра на външните работи тогава господин Громико а, беше известен с начина по който казваше нет. Въпросът е а, че с всички тези нет, те загубиха своята репутация на надежден доставчик. Лично аз смятам, че взаимоотношенията с Русия са една от най-важните задачи в нашата обща европейска политика. Не е добре да изпадаме в ситуация, в която всяка една страна изпраща собствените си пилигрими на пътешествие до Кремъл, за да изкрънкат нещо повече, отколкото могат да получат страните съседки. Трябва да работим заедно. Thank you. Благодаря, господин министър. Първо благодаря, че не, не изпуснахте Елмар Брок в отговорите. Второ показвате, че а, така, в вашата част на Европа дълго се помнат нещата. Нещо, което е хубаво за вашата политика. Добре е да се помнят нещата дълго, за да не се повтаря историята. И сега минаваме към последният кръг въпроса. Ще бъде още по-жесток не знам колко дълго може да остане тук господин министър. Колкото искате, казва министъра. Боже Господи, казва председателя. Една минута на въпрос сега. Сериозно, една минута на въпрос. Яна Хибашкова. Добре дошъл, господин министър. Бих искала най-напред да ви благодаря за вашите усилия, посветени за а, решаване на конфликта в Газа а, и за ангажимента ви да помогнете за ратифицирането на Лисабонския договор. Не само а, нашата страна, но цяла Европа наистина се нуждае от този документ. Първият ми въпрос е свързан с положението в Газа. Вие често споменавате, господин министър, Сирия и Иран. Какво е отношението на нашата политика към Сирия? Втори ми въпрос е свързан с трансатлантическите отношения. Бъдеш кръгълен камък на нашите трансатлантически отношения, вероятно ще бъде Афганистан. Им предвид фактът, каква ще бъде политиката на Европейския съюз по отношение на Афганистан? Това е вторият ми въпрос. А третият ми въпрос изглежда, че се изключи микрофона на а, депутатката, която задава въпрос. А, а, не, изключили е микрофонът председателят и Председателят казва, зададохте два въпроса и дава думата на сеньора Наполитано. Благодаря, господин председател. Не желая да защитавам Хамас, но все пак ще ви напомня, че това движение вече показа възможност да, е, и желание да осигури е, ново примирие. Така че е, аз е, бих е, помолила да се мисли много добре, ако се поддържа блокадата и ако се предприемат твърде строги мерки по отношение на Хамас, не бива само идеологически да подхождаме към решаването на проблема. И не бива е, да се отнесеме по-снисходително единствено към Израел. Ще напомня за Гордън Браун, за като че ли е, той, а и неговите съюзници се занимават единствено с Палестина. Нека да ви напомня за Средиземноморския съюз. Господин Саркози бе първият е, ко-председател И може би е хубаво да удължим мандата му, той да остане заедно с господин е, Мобарак по-дълго като председател, така че да могат двамата да действат по отношение на Палестина и Израел. Благодаря, господин председател. Първо, нека да кажа нещо конкретно за тероризма. Великобритания започна да води преговори с е, Ирландия преди Ира да започне своите атаки. Моят въпрос е свързан с войските, които ще бъдат изпратени от Франция, Германия и Великобритания е, по границата на ивицата Газа. За първи път тези три страни ще е, изпращат е, за първи път от много време се изпращат войски от тези е, страни в Газа и затова искам да има съвсем ясна информация за това, за колко големи сили става дума а, и какъв е графика. И можете ли да ни обещате, господин Швартенбергер, за, е, че Европейския парламент винаги ще бъде информиран и а, е, ще се иска неговото мнение при изпращането на мисии в областта на европейската политика за сигурност и отбрана. Благодаря.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 не виждате ли е, всъщност проблема най-вече в това, че е, е, Близкоисточният квартет все още не действа така единно? Първо се казва, че трябва да се подготвят някакви общи позиции в рамките на Близкоисточния квартет, а след това вече да се подходи към Израел и Палестина. Дали няма опасност американската на администрация да подготви свой пакет и е, всъщност да представим два плана. И освен това, първо се съгласихме с премирието, сега е, е, желаем да възстановим ивицата газа, но в като че ли все още не виждам така една твърда воля да се действа е, единно, твърдо, категорично, с е, съгласуван мандат. А също времено ние имаме определени задължения и би трябвало да ги спазваме. Господин министр, в отношенията, трансатлантическите отношения, един от приоритетите на президента Обама е, че той е решил да затвори а, базата в Гуантамо, Намо. Португалският външен министр предложи на другите министри да се възприеме координиран подход за приемане на затворници от Гуантанамо. Какво е вашето отношение към този въпрос? И второ въпрос, който зададе Ана Хибашкова. Гуантанамо играе е, ключова роля в нашите отношения е, с Съединените щати. Там няма стратегия. Как ще действа Европейския съюз? Благодаря. Сега господин Лансбергис. Благодаря, господин председател. Господин министър, безкрайната война в Палестина какво ще стане? дали Хамас и Иран ще променят позицията си. Ако си представим, че ще настъпи такава промяна в мисията на Хамас, като тяхен приоритет стане мира, а не войната. response изстрелването на а, ракети към Израел, а, това е а, самоубийствено безумство. Значи ние искаме те да си променят а, позицията. И да иска, трябва да искаме от тях а, да обяснят какви са намеренията им, или пък да искаме, поискаме от тях да си променят становището. Разбира че всички ще се смеят на това, но не виждам друг изход. Господин Юрик. Хвала. министър, сте от... Благодаря, господин министр. При предишният кръг от въпроси вие не отговарихте на въпроса на един от колегите за противоракетния щит в Европа. Вашата държава също е в кръга на пряко засегнатите. Бих е, ви попитал как е, се отнасяте към Русия? Не можете ли да подобрите тези отношения с Русия, като насърчите, те да се каже, една по-спокойна, по-добра атмосфера, ако се откажете от запланувания противоракетен щит. Обръщам се към вас като представител на една страна от Европейския съюз, в която ще бъдат разположени част от установките от тази балистична противоракетна система. Защото се страхуваме, е, мисля, че това не е само мое мнение, от едно завъртане на спиралата нагоре. Господин Бизли, господин председател, когато ставаше дума за Набуко, бе казано, че комисията ще освободи средства, за да подкрепи усилите за диверсификация и специално за Набуко. Смятате ли, че комисията може да а, ни отговори, дали възнамерява да размрази такива средства действително и можем ли да поканим комисаря Пибалс за, кон... за да обсъдим отношението на комисията? Второ, председателството и тройката, френското и шведското, заедно с чешкото председателство, работят ли заедно по отношение на Балтийската стратегия и Средиземноморския съюз? И накрая войната срещу тероризма. Мисля, че тази фраза е, е фраза, с която много се злоупотребява. Ако моята страна беше а, окупирана, много лесно бих а, бил описан като терорист от окупаторите. Може ли вашето председателство да свика конференция в Прага след изборите в Израел а, с, на е, Израел, а, палестинските власти, Русия, Съединените щати и съседните на Израел страни. Благодаря, това беше последният въпрос. Господин министр, имате думата. Бяха зададени много важни въпроси и много интересни въпроси. Както знаете, външният министр, германският външен министр, пък и президентът Саркози се опитаха да разговарят с сирийците. Те бяха в Дамаск. Изглежда, че резултатът в резултат Сирия е казала да на искането да се спре доставката до оръжие. И в резултат на това не само Хамас в Газа прие спиране на огъня, но и ръководството на Хамас, което е, се намира в Дамаск, е съгласно с действията на сирийското правителство. Това все пак е някакъв резултат. За момента Иран а, действа е предпазливо, но няма съмнение, че оттам се финансира дейността на, на Хамас. Това е очевидно. И разбира се, те имат а, значително влияние над Хамас. Водят се разговори между Иран, трябва е да се водят разговори между Иран, САЩ и Европейския съюз. Но, разбира се, това е въпрос на бъдещето. Ще видим е, какво може да се постигне. Афганистан беше споменато като приоритет. Той е, е очертан и като приоритет на, за срещата на върха между Европейския съюз и САЩ. Знаем колко важна е гражданската страна на нашите усилия. Целият Европейски съюз, пък и отделни страни членки могат да направят повече в това отношение защото в името на собствената си сигурност трябва да се опитаме да помогнем колкото са всички сили на Афганистан. Госпожа Неаполитано. Считам, че от кардинално значение е позицията на президента Табас. Не само по отношение на окупираните територии, но също така и за явицата Газа. Както ви казах, докато Хамас продължава да се придържа към терористичната си стратегия, а, нищо не можем да направим. Разбира се, Хамас има голямо влияние в ивицата Газа. Онези, които работят в ивицата Газа, имат контакти с определени членове на Хамас, но това е едно, пък официалните контакти са съвсем друго. както ви казах и, както казах и по-рано, възстановяването е първостепенна задача. Тя ще бъде обсъдена на конференцията, конференцията която се планира от Египет. И се надявам, че и ние ще бъдем представени там. Мисля, че за, за Средиземноморския съюз намерихме много добро решение по време на френското председателство. най-важното е в случая да не се нарушават правилата на Европейския съюз. Мисля, че нямаме проблеми в това отношение. Сега въпросът на господин Дав. Водят се разговори, но това не са официални разговори. Използват се различни посредници, различни организации. Когато говорих, аз имах предвид официалните разговори. Същото се отнася и за Хамас. Не знам какво мисли Хамас. не знаем е, с кого да контактуваме. Е, може да има неофициални контакти, но официални сега и сега няма. Това е положението. Мисля, че четворката, така наречения квартет, работи малко значително по-добре, отколкото можеше да се очаква. Всеки член на четворката се опита опитва с полицейите си да подпомогне намирането на път към мир в Близкия изток. Може би ще се свика подготвително, подготвителна среща Във всеки случай мисля, че е, ролята на четворката продължава да бъде полезна е, за решаване на близко близкоисточните проблеми. Нямаме нито е, войски на Европейския съюз, нито кораби на Европейския съюз. Става дума, когато се налага такива да бъдат използвани, отделни страни Франция, Испания, може би Германия, не съм сигурен, трябва да участват в, в патрулирането покрай брега на газа, за да се предотврати контрабандата на оръжие. Европейския съюз, като Европейския съюз, не може да го направи, могат да направят страни членки, които имат военноморски сили. А, така че това е въпрос, който трябва да се обсъди с тези правителства. Сега за Гуантанамо. Имам впечатлението, че новата американска, новата американска администрация както беше казано многократно, ще закрие незабавно лагерът в Гуантанамо, затворът в Гуантанамо. Разбира се, възниква въпросът за задържаните там. Беше ми казано, че американската администрация ще поиска от някои европейски страни или дори Австралия, която мисля, че вече е отказала, да приемат а, затворниците от Гуантанамо. Трябва първо да попитаме Съединените щати колко ще приемат самите те и след това да продължим тези разговори. Ние няма да ги държим в затвори. А, а, не, не ние сме ги държали в затвор, така че не съм аз, който трябва да решава техните проблеми това, си е, това е работа до голяма степен на американците. Yes, as well as the discussion MEP. Господин Лансбергис. На него ще отговоря последният начин. за ракетният щит, който е, защитава европейският континент. Е, това е противоракетният щит на НАТО. Бих, бих, бих могъл да ви напомня, че този ракетен, противоракетен щит защитава, закрили също така и Европа. Той защитава Европа. Така е замислена от Съединените щати, и от Канада и така нататък. ще бъде голям успех, ако този противоракетен щит стане част от архитектурата на НАТО. Знам за протестите на Русия, енергични протести. Знам, че някои руски генерали и други високопоставени лица казват, че в такъв случай руските ракети ще се насочат към Прага, ако ние инсталираме този противоракетен щит но ние фактически се бъдем домакини само на радарите, няма не на никакви, някакви ракети. Но трябва да се подчертая, че тази система не е насочена срещу Русия. Същото се отнася и за ефективите, които ще бъдат разположени в Полша. Единствената цел да се унищожават интерконтинентални ракети, ако те навлезат в европейска територия. Когато обсъждаме този въпрос, трябва да се познават техническите подробности – Това е въпрос за нашата бъдеща отбрана, защото трябва да се разбира, че няколко страни в източна и югоизточна Азия вече разполагат с ядрени оръжия и разработват е, съответни ракети, не само а, е, с а, е, малък обсек на действие, но също така и с междуконтинентален ракет на действие. А, нещо, което ще бъде направено в близко бъдеще. Те ще имат а, подобни ракети. А, така че по-добре е да сме готови на време. Ние също мислиме, че опасността не е, няма да се появи днес, утре, може би след 10 на години. И едва тогава цялата система ще бъде готова да влезе в действие. Ще бъдат регистрирани радарите в Чешката република, както казах. А други ефективи ще бъдат разположени в Полша. Това ще отнеме няколко години, така че цялата система ще може да се а, използва след доста време. Вече подобни радари има и на а, британска и на датска територия, но не си спомням, било Великобритания, било Дания, да са обсъждали необходимостта от разполагане на подобни инсталации с своите партньори от Европейския съюз. Решението да се приемат подобни инсталации на тяхна територия е суверенно решение на съответните страни. А като важен елемент от бъдещата отбрана на Европа. И аз за това бих искал да ви помоля да приемете това като такъв факт. Благодаря, господин министър. Вие обхванахте редица въпроси. Да, нещо още ли имате? ако, а, а, разбира се, вие председателствате, вие давате думата. Разбира се, ще има консултации за Набуко и в бъдеще. Беше попитано дали ще се организира конференция в Прага за Близкият изток. Трябва да видим как вървят нещата. И ако страните са готови по време на нашето председателство, може да се организира подобна среща. Да видим какво ще бъде участието на новата американска администрация в този процес. По време на моето посещение в Вашингтон през феврари, ще започна разговори с новата американска администрация, ще им кажа, че те не бива да правят същите грешки, които направи сегашната администрация. Те трябва незабавно да започнат да действат. И разбира се, обаче економическото положение за тях ще бъде от първостепенна и най-голяма важност. Благодаря, господин министър. А, не може да решите всички проблеми на света. Опитайте се да решите поне половината и като ви пожелавам да решите поне половината проблеми, желая успех на вашето председателство. Благодаря. So, colleagues, we still have some work. Колеги, имаме още работа днеска. Точка 17. Годишния доклад за главните аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност, така наречената ОВППС. Докладчик е Сайрас Волски. А, този доклад е ежегоден. Опитваме се да очертаем общата външна политика и политика на сигурност, заедно с съвета – и а, се опитахме този път да, малко, да подходим по малко по-различен начин, а, да може доклада да бъде по-фокусиран, стратегически ориентиран. И а, поискахме от съвета да не ни представя един списък на това какво е направено, а да ни а, даде някои стратегически предложения за бъдещето. Докладът в неговата втора версия включва повечето от предложените от вас изменения и включително 14 компромисни изменения. Аз не съм съгласен с всички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 По тази причина предложенията на господин Шкевич, например, не бяха възприяти от мен. И така в рамките на един структуриран диалог с съвета, аз ви предлагам 14 компромисни изменения. Първото изменение е по трансатлантическия дневен ред, второто изменение е за принципите и ценностите, на които трябва да се основава в общата ОВППС. Е, след това има Европейска стратегия за сигурност. Някои предложенията обаче не бяха приети, защото са паралелни на един друг доклад. Компромис на изменение номер 5. В него става дума за Косово и Еолекс. 6 за Босна и Херцеговина. 7 за източното партньорство, включително и връзката между източното партньорство и е, черноморското сътрудничество. На господин Свобода не е тук, но коментарите на господин Швартенбергер ще ни помогнат да постигнем добри формулировки за взаимоотношенията между източното партньорство и черноморската синергия. След това девето за Русия и Грузия, 10 за е, Близкия изток, И тук ще ни трябва разделно гласуване 12-13 за Афганистан. След това 14 говори за бюджета, финансовата страна на ОВППС. Искам да ви благодаря за доброто сътрудничество. Работих с всички докладчици в сянка, всички политически групи и, както ви казах, опитах се да взема предвид всички коментари с 200 изключения, които посочих. Първо, ако нещо няма е мястото тук, тогава да не се включва тук. Защото, в крайна сметка, в този доклад трябва да се занимаваме с нещата, които са в центъра на тази политика и в рамките на тази политика. Ако искаме да оформим начина на работа на съвета, ако реципрочно одобряваме резултатите от работата и работим стъпка по стъпка, не е добре да сме толкова приказливи и да се опитваме да покрием абсолютно всичко. Така че на тези е, колеги, чието коментари не са взети предвид, принципно съм съгласен с коментарите ви по същество, но просто тяхното място не е тук. Важно е да имаме конкретни теми, по които се води диалога с съвета. Понякога път това са хоризонтални теми и да можем да очакваме реакцията. И е, така ще се изясни ясно позицията на, Европейската, на Европейския парламент. И в крайна сметка това е част и на междуинституционалното споразумение. Да добавим към демократичната легитимност на работата на съвета. Това е всичко, като, което иска да кажа като уводни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря. Преминаваме към дебата. Госпожа Копа от името на групата на социалистите. За съжаление, наш, нашия докладчик Сянка не е тук, така че ще изразя е, гледната точка на нашата група. Първо искам много да благодаря на господин Серио Волски за това предложение и да му благодаря за желанието му да работи по компромисни изменения и за конструктивните му предложения. Смятаме, че сега с компромисите имаме един много по-балансиран текст, независимо от това дали можем да запазим споразумен... съгласието за спецификация. Пър... Има подобрения в четири области. Първо източното измерение. Важно да се разясни е, каква е взаимоотношението между различните политики и многостранните отношения, включително взаимоотношенията с Русия и също така да можем да посочваме е, проблемите, които възникват в нашите е, взаимоотношения. Второ, евро... средиземноморската политика, най-важният стъп на Барселонския процес, е добре отразен в текста. Тук става дума и за важната роля на ENPA за тази цел. След това Африка. Тук говорим и за сериозно отношение. и Латинска Америка. Преговаря се по, по договори за асоцииране. Особено като си има преди, че този, до, първият такъв договор се, ще бъде подписан в скоро време. Най, една от най-важните теми е Израел и разбира се ивицата Газа. смятам, се, че отношенията с Израел не са адекватни, затова по точка 20а се иска разделно гласуване. По тази точка има голямо несъгласие и ние като група отказваме да а, се дискутира това отново, защото има много по-важни въпроси. Също така предпочитаме други въпроси и като Босна и Херцеговия, на както и източното измерение – да бъдат третирани в по големи под, по-големи подробности. Като цяло групата ни е доволна от резултатите от този доклад и отново иска да повтори своите благодарности към господин Сереш Волски, неговите асистенти и секретарията на различните политически групи. И накрая едно лъчно изменение – 22а, нов параграф, предлагам аз. Прочитам го. Съжалява, че има блокаж на на Средиземноморския съюз поради последната криза в Газа и се надяваме, че тя ще бъде разрешена възможно най-бързо, като Европейският съюз е готов да подпомогне тази споделена цел за Близкия изток. Благодаря много, господин Лангендайк. Благодаря, господин председател. Както е, е, колега, е, госпожа Бер е, е казвала нееднократно, този доклад съдържа много добри елементи. Ангажимента към обезоръжаване, многостранното сътрудничество и ангажимента към ОССЕ. Не можах да разбера обаче защо не сте включили някои от измененията, които ние сме подали, защото според нас те са много важни за някои от вашите ключови абзаци. Например, изменение 52. В него казваме, че каквото и да било партньорство в Южен Кавказ няма да действа, ако не се разреши е, въпроса с Нагорно Карабах. Мисля, че това е нещо, което е общо прието. Не мога да разбера защо го отхвърляте. Изменение 79, е, в което изразяваме Съжаление, че Китай отказва разговори с Далай Лама. Смятаме, че е, този въпрос също е важен. Е, изменение 30 е, е малко по-противоречиво. Тук говорим за това доколко е полезен списъка на терористичните организации на Европейския съюз. Е, тук говорим не от гледна точка на позицията на зелените, а от гледна точка на съдебни решения на е, Съда на Европейските общности, когато става дума за включването или изключването от този списък на дадени организации. Така че смятаме, че това е важен момент, който трябва да се повдигне. И за това отново ви призовавам да преразгледате тези наши измерения и да, изменения и да помислите дали можете да ги включите. И накрая, господин председател, мисля, че има грешка в компромисно изменение номер 5 за Косово, което вие предлагате. Там се казва, че мисията ЕОЛЕКС, която обсъждахме тази сутрин в рамките на моя доклад за, за Косово, е неутрална по статут. Тоест, извинете, е неутрална по отношение на статута. А, това изглежда вярно, но всъщност не е точно така. И, а, там се казва, е, Еолекс работи, всъщ, всъщност се казва следното. Еолекс работи в рамките или под а, шапката на ООН, а ООН е неутрално по отношение на статута. Така че е, или изразете го по този начин, или просто а, изключете а, тази формулировка. Благодаря много, господин Лангердайк. Господин Младенов. Благодаря, господин председател. Имам две изменения. Много се радвам, че едно от тях за Афганистан е включено в компромисните изменения. Мисля, че с него се иска заличаване на много важно, евентуално, важна евентуална неяснота в първоначалния вариант на доклада, защото там се казва, че искаме да разговаряме с всички тези организации, които не приемат използването на насилие. След това коментар ми е по 72. Там говоря за политиката в Ирак по две направления. Първо подкрепа на изграждането на демократични институции и втора по отношение на мисиите EOJUST и EOLEX и тяхното разширяване. Надявам се докладчикът да препоръча на депутатите да подкрепят изменение 72. Благодаря госпожа Хибаскова. Благодаря много. Ще говоря по изменение 67 в изменения му вариант в компромисно изменение 10-20А. Много трудно беше, бяха, много трудни бяха преговорите в Газа, Израел из... имаше отлагане на, на преговорите преди е, колета. Има ясен консенсус тук във всички политически групи, че въпроса за задълбочаването на отношенията с Израел няма да се споменава във връзка с евизата Газа, защото сега най-важното там е хуманитарното измерение на кризата и реконструкцията, това поне е, е съгласуване между социалистите, зелените, либералите и НПЕД. За това моля да бъде преразгледан абзац 20а, включен в компромис на изменение 10. Благодаря. Още едно изказване госпожа Нейц. Доколкото разбирам, това, за което се събрах, гласихме за компромиса по газа миналата седмица, бе малко по-различно от това. Решихме в а, мотивите в преамбюла да кажем, като се има предвид, че Европейският парламент е дал своето съгласие за задълбочаване на отношенията. Тоест, просто ги премахнахме от а, основния текст на резолюцията и го прехвърлихме в мотивите в преамбюла, така че не съм напълно съгласна с искането на госпожа Хибаскова. Но от друга страна не съм съгласна и с това, което се казва в този текст. Предпочитам онова, което се разбрахме миналата седмица, че на този етап Европейският парламент оттегля своето съгласие. Това е моят подход и на подхода на моята група. Давам дума на госпожа Хибаскова още веднъж и след това на господин Штерия Шволски. Благодаря много. Ние съвсем ясно в преговорите казахме, че това е наше изявление. И парламентът заявява, че е отложил и така нататък. Госпожа Нейт казва, че и тя точно същото е казала. Значи имаме съгласието. Господин Сереж Волски, за заключителни коментари. Мисля, че този доклад трябва да се разглежда заедно с по-подробните доклади на АФЕТ. Ако се опитваме да го накараме да събере всички доклади, той ще се задоволява всички, но няма да има никакъв фокус и няма да бъде приятна сериозно от, е, от срещната страна. Не можем да включим всичко, защото документа ще стане абсолютно нечетим и ще се промени неговата, неговия смисъл. Именно заради това прилагам толкова строги критерии е, при приемането на на вашите предложения. Не, защото всяко едно от тези предложения може да е резолюция сама по себе си. И освен това трябва да говорим за теми, които са били актуални поне, през, поне за няколко месеца, а не нещо, което е възникнало минали понеделник или този понеделник. Преминавам към коментарите на колегите. Госпожа Кова по източното измерение и Русия. Днес проведохме дебата. Ще използваме правило 103 и ще има резолюция в заключение на това резолюция по източното партньорство. Затова не навлизаме в повече подробностите. По Евромед е, и НПА, ние сме направили предложение. Тук сме финализирали нещата. Е, сега ще се отнася до газа е, имаме конфликти. Е, тук различни мнения. Едни искат е, да се включи, други не. Тъй като наделяват мнението за, за изключване, е, няма да го включим. 22А. Въпросът е дали блокажа в Средиземноморския съюз се държи на газа или газа не действа, или в газа има проблеми заради това, че не работи добре съюза в Средиземноморието. Не е ясно кое към, как, кое към какво води. И затова нека да не включваме такива кратки синтетични оценки, където рискуваме да не ни разберат. Коментарите на господин Лагендайк, Нагорно Карабах. Прав сте, обаче няма как да включим споменаване на всички замразени конфликти, защото тогава ще трябва да има 10-15 нови параграфа. Сега, що се отнася до а, Китай, аз също съм много притеснен за Тибет, нищо не е направено. и а, е, ние нищо не сме направили и ние отсъстваме от кризата. Именно затова не съм го споменал, защото ние не, не участваме там. Нашата обща външна политика и политика за сигурност не се занимава с този въпрос. И мисля, че не този доклад е, би трябвало е, да се занимава с това, не трябва да се занимава и с полезността на списъка на терористичните организации. Това е въпрос на комисията Либе. И не е добре просто да е, включваме една единствена фраза в е, своя доклад тук. За Еолекс е, е, приемам вашето предложение. Господин Младенов по 72. Прав сте, ще го обмислим. Госпожа Хибаскова, тя излезе. Ще направим така, както бе предложено от нея госпожа Нейц. Всички знаят много добре, че този парламент не е дал своето съгласие за задълбочаването на отношенията, така че нека да оставим това така така. Това е всичко от мен. Благодаря. Ще се гласува по този доклад утре сутринта. А сега преминаваме към следващата точка Европейска стратегия за сигурност и европейска политика за сигурност и отбрана. Докладчикът господин Фон Вогал е тук. Господин председател, уважаеми колеги, при работата по този доклад трудният момент се свеждаше до това, че стратегията бе прията от е, съвета в края на миналата година и трябваше да продължим работата на основата на е, предполагаемите, да се каже, изменения предприяти от съвета. Но нека да благодаря веднага на представителите на съвета, тъй като с тях успяхме да работим в тясно сътрудничество и те ми помогнаха да предвиждам до някъде е, решенията на съвета. Втората трудност се изразяваше в следното и сега вече е, стигам до компромисните предложения, които са общо 9. Става дума за амбициозните цели на френското председателство. Междувременно вече всички знаем, че френското председателство приключи. И така че може би амбициите трябва да отпадне е, при формулировката и да говорим вече за така, задачи. Сега ще посоча основните моменти в моя доклад и ще посоча и кои са измененията е, и какво е отношението ми към тях, е, тъй като някои от измененията са мои, внесени от мен. На тях е, просто няма да се спирам. И така, аз мятам, че стратегията на Европейския съюз е, би трябвало да бъде преработена. Това е правилният подход, според мен. Тя трябва да бъде адаптирана към актуалната обстановка, към промените, които са настъпили. Това се посочва и в е, един от членовете на предложението, а именно, че в бъдеще, когато се подготвя е, стратегията за сигурност, ще е, трябва да се подготвят и ежегодни е, доклади за нейното изпълнение, за нейното осъществяване и същевременно е, предлагам в доклада си на 5 годишен период да се е, актуализира тази стратегия, след като се направи преглед на всичко направено в рамките на стратегията. Европейската стратегия за сигурност би трябвало да бъде под знака най-вече на превенцията на е, отбраната. Но естествено нещата трябва да се свързват и с е, военните аспекти. Много хубаво е, че е, НАТО разработва една такава стратегия, която ще бъде представена в Страсбург и в Кел на срещата на върха. Това е шанс за нас, смятам, че би трябвало да се опитаме именно на тази основа да установим по-тясно сътрудничество между Европейския съюз и НАТО. В моя доклад аз се спирам най-вече на интересите на Европейския съюз. Ние имаме ценности, които защитаваме, имаме интереси, които също трябва да защитаваме. Това са интересите на Европейския съюз, на неговите граждани защитата на и опазването на границите, на външните граници, най-вече от е, тероризъм, от е, средства за масово унищожение, е, климатични промени, а също и от други опасности. Има и една глава или един пасаж, свързан с Русия и с конфликта в Кавказ. Несъразмерната реакция на Русия е, със сигурност грешки има и от страна на Грузия, така че в доклада е записано като предложение. Искането стратегията на НАТО по отношение на балтийските държави да бъде конкретизирано е, е един конкретен текст, е, който аз знае, че не е безспорен, най-вероятно ще бъде дори много оспорван. Енергийната политика, противоракетната, е, системата за така, противоракетна отбрана, със сигурност знаем, че новата американска администрация няма да продължи е, до сегашната политика по отношение на изграждането на цялата тази балистична система за противоракетна отбрана пролича до някъде и в е, ако питате мене, в някои нюанси от изказването на министър Шварценберг. Е, много важно е изменението предложено от господин Куне 162 Той е възприел в своя текст буквално решението на съвета от миналата седмицата от миналата седмица. А, именно не за 60 хиляди е, военнослушащи за 60 дни, а той всъщност посочва какви са уменията, способностите, които трябва да развие Европейския съюз и най-вече поставя акцента върху необходимостта от развиване и укрепване на тези способности, планирането на операциите, като се е, имат предвид както гражданските, така и военните аспекти и части на мисиите и едно по-тясно обвързване, една по-тясна връзка изобщо между тези две части, е, както тук в Брюксел, така и в е, щаб-квартирата на, на НАТО и на място. И накрая ще подчертая още нещо. е Едно понятие, което Ханс Герт е, Петерин всъщност изкова съкрещението е СЕЙФ. Е, става дума за синхронизирано действие по отношение на мисиите, на операциите на е, Европейския съюз и най-вече за сигурността, безопасността на военнослужащите. Защото в никакъв случай ние не, не можем да допуснем така с лека ръка и без да проявим необходимото чувство за отговорност предварително при подготовката, нашите военнослужащи в рамките на нашите мисии и операции да загиват, е, да бъдат е, жертва на нападения, да бъдат инвалидизирани, ранявани и така нататък. Освен това, аз предлагам да се създаде една бяла книга за европейската политика за сигурност и отбрана – Тази е, бяла книга, е, на, която вече съществува във Франция, е, може е, да ви послужи в известен смисъл като пример и като е, източник. Е, на вдъхновение. Е, знае, че Бялата книга на французите е доста оспървана и доста така, бих казал, ожесточено дискутирана във Франция, но мисля, че ние би трябвало да следваме този пример. Може би при нас с по-малко спорове ще може да се приеме април да се разработи на такава бяла книга и то в никакъв случай не при закрити врати. Напротив, трябва да има повече гласност, повече прозрачност. Господин Хелмут Куне от името на социалистите, докладчик в Сянка. Благодаря много, господин председател. Нека да спести време. Има интерференция в микрофона. Оттеглям изменение едно. Защото никой няма желание да избегне дублирането. Second point, substance, wording, sloppy wording with built-in consequences if the word cyber warfare is used, upgrading the, war, uh, the wording that... Ако се използва ползва думата кибервойна, ако говорим за кибервойна, това ще има своите последици. Това значи, че ако това е, е военно действие, тогава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 ако ние искаме да накараме НАТО да планира отбраната, това означава, че прибалтийските държави са заплашени. Ако се работи така, това означава, че не използваме ноченото от 70-те и 80-те години. Това означава, че влизаме в една риторика, която може да доведе до лавинообразни действия, защото става дума за възприятието за сигурност. Господин Дъф и аз предложиха устно, предложихме устно изменение. of the concerns of the Baltic states and then follow takes note of the clear confirmation by Чувате текста на устното изменение. Мисля, че хората от прибалтийските държави могат да са доволни от този текст. Трябва да подчертаем, че член 5 е много важен. Не можем да идем по-нататъка, защото поради причините, които обясних по-рано. Трето. противоракетни установки. Президент Обема ще има нужда от целият бюджет за всякакви е, други цели, е, а не за такива. Так, може да има своите мерки, които ще предприеме спрямо Русия. Но ние отказваме да сме последната крепост. Онези, които са за този проект, смятате ли, че в този момент, след като господин Обама Закрях. Смятате ли, че трябва да бъдем поставени в ситуация, в която сме последното укрепление? Андрю Дъв от името на либералите. Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря на Калфон Вогал за това, че е подобрил доклада. Сега той е много по-важно е съвета и страните членки да изпълнят това, което беше заложено в стратегията през 2003 година. Трябва да се отнасяме критично към липсата на а, към липсата на резултати. във връзка с общата сигурност през последните 12 месеца. И докладчикът е постигнал това, като предлага много умели компромиси. Мисля, че във връзка с втори компромис, може съвсем уместно е да поздравим а, френското председателство за неговите амбициозни цели във връзка с ЕПСО. Но би трябвало да се отнесем така по-трезво и критично към постигнатото от френското председателство във връзка с общата политика за сигурност и отбрана. Може би французите не можаха да постигнат всичко, към което се стремяха, защото англичаните бяха, се отнасяха доста хладно към всичко това, което французите искаха да направят. Отчитам този факт и се надявам, че британското правителство ще възприеме един по-положителен и конструктивен подход по отношение на общата политика за сигурност и отбрана, отколкото до сега. Колкото за балтийските страни, напълно съм съгласен с господин Куна и смятам, че устното предложение, което той предложи, е достатъчно, или поне трябва да бъде достатъчно за всички ни и в Кремъл не трябва да го счита за провокация. По отношение на 30 ти параграф връзка с противоракетната отбрана, трябва да кажа, че днес след обед не бях убеден от господ... доводите на господин Шванце... Шварценберг, че разполагането на подобна система в Польша и Чешката република – е било навременно, било а, разумно от политическа гледна точка. Решението бе взето без консултация с партньорите в Европейския съюз и от техническа гледна точка изглежда като че ли системата все още не може, нейната ефективност не може да бъде гарантирана. Особено, както посочи господин Куна, като се има предвид, че президентът Обана те първа трябва да произнесе първата си реч, би било неправилно да се произнасяме окончателно по въпроса за една подобна система. Може би ще трябва да се върнем към този въпрос и да реагираме съответно. след известно време. Когато станат по-ясни фактите, отколкото са сега. Благодаря. И е, господин Лагендек от името на зелените. Благодаря, господин председател. Мисля, че след Обсъжданията с колегата Пер, докладчик всяка от нашата група, няма да се изненадате, че моята политическа група не е особено доволна, меко казано, от този доклад. Странно ми се струва това, че можем да видим най-доброто описание за това, защо европейската политика за сигурност е уникална и специална се намира в доклад на господин Ватанен в, за НАТО. Чувате цитат. Мисля, че това изказване трябваше да е включено в доклада, който обсъждаме сега за Европейската стратегия за сигурност, а не в доклада за НАТО. Не мога да разбера също така, защо докладчикът отказва да възприеме е, е, концепции, които не са особено зелени, социалистически или прочие. Например, човешката сигурност, концепцията за задължението за защита, прието от Генералната асамблея на ОНЕ. Също така предложения като тези в изменения 56 и 57, срещу които също седи минус. Не мога да разбера защо тези въпроси не се включват в Европейската стратегия за сигурност и не мога да разбера защо пред, е, докладчикът отказва да е, се позове е, на елемента на разоръжаването, е, включен в договора за ядреното разоръжаване. Мисля, че е важно поне да се включи този елемент от договора за ядрено разоръжаване. И а, е, иначе няма как да гласуваме в подкрепа на този доклад. Благодаря. От името на Гоен. Благодаря. Благодаря ви. Докладчикът посочи един е, принципен проблем. Струва ми се, че това е общо за всички политически групи. А когато започна да се говори за необходимостта от разширяване на европейската стратегия, докладът вече се подготвяше. Е, точно по тази причина сега водим тези е, дискусии. Е, ще ми се всичко това да бъде казано съвсем ясно и категорично. Интересно е, че в 63-то е, предложение. Колегата Кюне също се спира на този въпрос. А именно, че Европейския парламент не е бил така по един разумен начин участник в този процес. Мисля, че това трябва да се каже. Много интересно, господин Фан Вогал, е това, че при изменение 20 на колегата Ангелика Беар Първо, подчертавате е, доклада на Комисията за сигурност и отбрана, а след това пък отхвърляте, е, тъй да се каже, втората част от предложението, която е свързана с е, човешките права, с много важни принципи, които вие винаги сте подкрепили. Така че много ми се ще е, отново да върнете втората част от това предложение на е, колежката Ангелика Беа. По отношение на парламентарния контрол, това е точка, по която вече сме водили дискусии и ние сме съгласни с е, становището на подкомисията. По отношение на Грузия, вие сте записали, че е, Русия е реагирала на конфликта. Добре, говори се за реакция на конфликта, а не се говори за това как е възникнал този конфликт. Така че според мен и според нашата политическа група и е, други политически групи трябва да се посочи, че Грузия е започнала този конфликт, тя е възбудила всъщност и е била в основата на спора, а Русия е реагирала. Така че струва ми се от гледна точка на днешната ситуация би било така проблематично да оставим този текст вътре. А що се отнася до договора за ядрено ниво въоръжение, мисля, че отново трябва да се попревисли дали това е най-разумната форма. А инак за тясното сътрудничество с НАТО, да, добре, военен компонент, граждански, цивилен компонент, с, с това сме съгласни. Е, в изменение 25 обаче е, ние бихме е, желали всъщност Европейския съюз да се превърне постепенно в един изцяло цивилен съюз, в който да няма въоръжени сили и военни стратегии. Така че е, очаквам с нетърпение и с интерес е, утрешното гласуване. Благодаря много. Чухме е, мнението на политическите групи и сега давам дума на индивидуални изказващи се. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Фон Вогъл за на този доклад. Мисля, че доклада и предложените компромисни изменения на практика са много добри. Като препоръки искам да подчертая няколко неща, които мисля, че ще добавят към доклада, кои, които могат да се добавят към доклада. Първо, Съвместният ефект на е, увеличените разходи, е, когато става дума за оборудването, с което всички ние разполагаме, ни е, на натиска напрежението, с които трябва да се справят всички държави членки, трябва да се има предвид, когато е, работим по точка 16, необходимостта европейските държави да си сътрудничат тук. Особено във време на криза. Мисля, че също така е много добре да имаме предвид какви са последните развития. Тук а, а, агенцията а, по европейската по Европейския авиационен флот. Много важна инициатива, важна, и, важно изразеното намерение на на 12 държави членки в тази връзка. И накрая един технически въпрос, точка 13, е, там където докладчикът говори за криза, кризата в Грузия, която доведе до, до кризисни взаимоотношения между а, е, Запада и Русия. Смятате ли, че има действително криза в тези взаимоотношения, колеги? Наистина ли смятате, че това е вярно? Мисля, че трябва да сме малко по-внимателни, ние когато изразяваме такива становища. Има криза с Грузия, има криза с газа. Това са две отделни неща. Европа никога не е влизала в кризисни отношения с Русия по този конкретен конфликт. Благодаря. Благодаря, госпожа Капа. Благодаря и аз искам да благодаря на докладчика за този доклад и за положените усилия по отношение на компромисните изменения. Напълно съм съгласен с докладчика сянка, господин Куне. Искам да подчертая няколко неща. Ако се говори за необходимостта от силна външна политика за справяне с общите предизвикателства, пред които сме изправени, това означава, че трябва да си сътрудничим с другите важни международни играчи в рамките на хартата за ООН. Мисля, че е важно отново да подчертаем своята лоялност към многостранните отношения и нашия ангажимент за преразглеждане на хартата на ООН, за да има по-добър капацитет за разрешаване на конфликти. Искам да подам също и едно устно изменение за ОССЕ, защото изменението е следното. Смята, че Европейския съюз и държавите членки трябва да да принесат за развитието на системата на ОССЕ, рамка, която дава възможност за справяне за, за работа по важни въпроси за сигурността. Иска тяс, по-тясно сътрудничество и координация между Европейския съюз и ОССЕ и подчертава, че е необходимо тази организация е, да има финансовите средства и е, да има правен статут. Господин Копола. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя първо Карл фон Волгал за работата, която ни представя днес, както и е, за готовността му да сътрудничи по отношение на предложените изменения. Съвсем накратко. Компромисни изменение 2 по точка 9. Би било по-добре, ако първия етикет заплахи от е, кибератаки се е, формулира по-различно. Съгласен съм, че киберсферата е важна сфера, която трябва да бъде защитена. Но може би тук е, е възможно да използваме по-различна формулировка за да можем да сме сигурни, че ще има мерки за защита на различните елементи на киберсферата. Данните, събирането на информация, контрразузнаването и прочие. Второ, изменение 62 на господин Куне. Напълно съгласен съм с това изменение. Смятам, че то е много важно. И смятам, че то ни дава връзката между две глави в този доклад, които са важни. Става дума за главата, в която се говори и за финансовите средства и третата глава, в която се говори за рационализацията на бюджета, за да може по-рационално и устойчиво да се определят бюджетите за отбрана за в бъдеще. Още един коментар по парламентарното изменение, което смятам е важно за всички нас тук. Радвам се, че продължаваме да настояваме парламентът да участва и е, да е, е, оказва парламентарен контрол върху всичко свързано с е, европейската отбрана. И накрая, раздела за Съединените щати. Много важен въпрос. Мисля, че Кайл трябва да остави този въпрос отворен, защото администрацията Съединените щати се променя. В момента можете сигурно да видите по телевизията стъпването в длъжност на президента Обама. А, междувременно е добре да разберем какви са приоритетите и а, с какви концепции подхожда президента Обама и неговата администрация по много въпроси, въпроси, които иначе като цяло са класически по отношение на отбраната в Съединените щати, например. Контрола върху оръжията. Надяваме се, че ще има нов подход в, в тази сфера, но е твърде рано да се каже какъв ще е той и е твърде рано да се прецени каква ще е реакцията на други заинтересовани страни и други елементи на управлението в Съединените щати, например Конгреса, по отношение на предложението, което ще бъде направено от президента Обама още утре. Надявам се, защото знам, че той е привикал генералите и военните експерти, за да се обмисли въпроса за оттеглянето. Но това е само една глава. Има и много други глави в областта на отбраната. и се надявам Съотношенията с Съединените щати е, в областта на отбраната да останат отворени и открити, за да можем е, да си оставим възможност за коментар, когато видим действително какви ще са политиките на президента Обама. Благодаря много. Двама оратори остават. Благодаря, господин председател. Ще допълня това, което Топиас е, Флюгер от моята политическа група каза. Европейската стратегия и европейската политика за сигурност трябва да имат прагматичен характер в духа на разоръжаването. Ние сме много, много далеч с този доклад и с други подобни да се приближим до тази цел прагматичност която ще ни позволи от друга страна да се освободим от оръжието. По време на студената война ни убеждаваха, че е необходима една такава стратегия, една такава политика на разоръжаване дори. Но ето този доклад и други подобни доклади а, като че ли а, призовават по-скоро към въоръжаване. И на последното си за съвещание в Мюнхен НАТО заяви, че само с 1% е, съкръщаване на разходите за военни цели можем да е, преодолеем глада в света. Целият този комплекс, е, този военно-индустриален комплекс НАТО служеше на едно единствено нещо, а именно е, той даваше възможност за провеждането на атентата. атентати. И в този смисъл на политиката на е, сплашване, е, на, е, така, е, на въздържане не успя. Всичко, което бе свързано с е, миграционните процеси, с. Е, с гарантиране на природните ресурси. След края на студената война е, всъщност е, не е абсолютно необходимо. Поне през 21 век хората не се нуждаят именно от това. Войната в ивицата Газа показа, че ние се нуждаем от собствена политика на отбрана. Израелската армия взе решение да обстрелва определени цели. Ние като политическа група се обявяваме против този път. Ние сме против е, е, едно подчиняване на е, политиката на сигурност на Европейския съюз на е, архитектурата за сигурност на САЩ. Напротив, ние се нуждаем от собствено пространство на сигурност, ние се нуждаем от разоръжаване, повече уважение, повече зачитане на международното право и се нуждаем от демилитализация този смисъл няма да ви изненадам, ако кажа, че ние ще се обявим и при гласуването против това. Благодаря. И накрая господин Ландбергис. Благодаря, господин председател. Напълно съм несъгласен с е, устното изменение, което предлага господин Куна. Е, изменение, което се отнася за балтийските страни и техните предложения. Всичко това изхожда от една идея, която като че ли, е, като че ли е, е като че ли е измислил а, е, Лафонтен. Ако някой ви а, нападне а, и се страхувате, че бъдете нападнати, вие сте си виновни. Значи, Грузия се изкарва виновна, че е загубила окупираните територии, че нейните граждани са пръснати. И Грузия, разбира се, ще бъде оставена без средства за защита, по заповед на Кремъл. А, и безпокойството на много страни, а, на страните наречени Балтийски страни, в такъв случай като че ли не трябва да се а, отчитат от нашият съюз на солидарност. След киберагресията и радиоактивните атентати в Лондон, равно термин атентат в Лондон, който успешно обеден британски граждани, и след това, което Москва нарича постсъветско пространство, НАТО най-накрая започна да се пита а какво да направи за защитата на балтийските държави. Ако Европейският парламент е срещу това, благодаря ви за яснотата. Поне да знаем, че не може да разчитаме на Европейския съюз, а само на НАТО. Това исках да кажа. Благодаря, господин Салафранка. Вдига ръка. Имаме още един доклад да обсъждаме. Имаме. Благодаря, господин председател. Казва господин Салафранка. Важно е, е да подходим от стратегическа гледна точка правилно към този доклад. Не бива да смесваме маловажните аспекти с съществените. Докладът трябва да бъде прочетен много внимателно. В него се казва, че Европейският е, съюз се нуждае от е, политика, която е в защита на гражданските свободи, на правата на човека. Така че в светлината на новите опасности, на новата заплаха, включително в рамките на НАТО и на Европейския съюз, трябва да се помисли. И е ясно, че в момента ние в Европейския съюз нямаме консолидиран капацитет за отбрана – в действителност 27-те държави членки на Европейския съюз всъщност подкрепят тези цели в рамките на европейската политика за сигурност и отбрана. Това са интересите за сигурност на Съюза, съответните процеси на развитие, новото отношение към Русия, необходимостта от създаване на капацитет за гарантиране на сигурност, на безопасност на хората, така както те го желаят. Да, ако вие смятате, че това е много важно, че това е излишно, аз бих казал, че тъкмо обратното става ясно. Има и други моменти, естествено, които могат да бъдат критикувани, като да кажем противоракетния щит, но момента съвпада именно с влизането, встъпването в длъжност на новия американски президент. Утре комисията ще вземе решение по два-три въпроса, по които не можахме да се споразумеем тук ще бъде много така, неприятна политическа грешка, ако парламентът не приеме този доклад и не го подкрепи. Тъй като тук става дума за нещо много важно, а именно парламентарния контрол върху политиката за сигурност. И именно една такава политика за сигурност, включително и, и парламентарно контролирана политика за сигурност, е, това е желанието на гражданите. А сега господин Фан е, Гал. Да, благодаря ви. Казва господин Фан Фагал. Благодаря за тази дискусия. Е, три са основните момента, които все още са предмет на така, спор но имаше неща, които не можеха да се избегнат. Е, а именно да повторим неща, които сме казвали и през е, миналите години. И всичко това намира отражение в множеството изменения. Такс. Да, е, може би по отношение на е, словосъчетанията с кибер е, можем да намерим е, по-добри, по-сполучливи формулировки, така че аз ще поговаря с колегите по тези въпроси и ще потърсим по-добро решение. По въпроса за балтийските държави, трябва да кажа, че за Европейския съюз е много важно да има и определени планове. Това е казано при мен в е, първоначалния текст и е, същото в крайна сметка се казва и в е, предложенията на господин Куне. Всичко това трябва да се каже съвсем ясно, така трябва да бъде формулирано, така че и човека на улицата, обикновения минувач, обикновения гражданин да го разбере. Но съм склонен да помисля върху предложението на колегата Куне. И сега стигаме до въпросите на отбраната. Тук ние сме на различни мнения. Когато слушах Шварценберг днес, стана ясно как той се отнася към американците и американската политика за сигурност. Добре, ако това стане, ако нещата се разширят до там, то тогава ние ще трябва много да внимаваме и да държим на това да се вземат предвид и да се зачитат европейските интереси. Е, това е моето предложение. Скъпи колеги, много-много ви благодаря за дискусията, за бележките. Струва ми се, че френското председателство, което много добре започна да управлява грузинската криза и грузинския конфликт, се справи чудесно. По отношение на чат също бе постигнат напредък. Вече сме на, на път да уравновесим оценката си. А по отношение на понятието отбрана и кибер сигурността, ако правилно чувам понятието, ние все още не сме съвсем неясно какво, точно, какво понятие точно трябва да използваме. А също времено и когато говорим за нашите мисии, за нашите операции в чужбина, в конфликтните е, зони, в кризисните региони, ние трябва да помислим точно как да дефинираме именно този контингент, този капацитет е, Грузия, да, Грузия не е спомената, това положително е грешка, пропуск. Ще се опитам с устно внесено изменение. Да а, предложа един по-равновесен текст, защото тук а, очевидно текстовете, които се предлагат, все пак а, посочват вината на едната или на другата страна. Може би това не е най-разумното. Така че ви моля да ми дадете малко време. Утре ще ви представя, може би, по-разумен, по-уравновесен текст. Благодаря много гласуването утре. С това преминаваме към третия доклад, който е, сега ще обсъдим. Ролята на НАТО в рамките на структурата на Европейския съюз за сигурност. Докладчикът е господин Ватанен. Имате думата. Благодаря, господин председател. Колко време имаме? Пет минути? Имаме 10-12 минути и можем да продължим обсъждането утре сутринта. Нека да го обсъдим утре. Би било по-справедливо. Мисля, че този доклад е, заслужава повече време. Съгласен съм с вас. Много важна тема. Добре, утре започваме в 9 часа с вашия доклад. А сега ще отиваме да гледаме встъпването в длъжност на президента Обама.